Okay, colleagues, let's get... Колеги, нека да започнем. Нека да приветствам с добре дошли всички колеги. Много млади европейски граждани са тук в нашата зала. Това са много приятни млади хора. Yeah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 И така, нека да преминем директно към съобщенията от заседанията на координаторите на 9 и 10 ноември. Работната програма е одобрена. Координаторите се съгласиха да изготвят становища по регламента за Брюксел 2 и е СИД ще поеме тази задача. Има две предложения, свързани с споразумението от Маракеш. Законодателната комисия е Юри. Решихме да изготвим становище по регламента и то ще бъде поето от е НП. Не, от зелените. И директивата становище по директивата ще бъде поето от ЕНП. Относно спорните препоръки, те бяха приети във вида, в който аз ги предложих, или с леки корекции. Относно исканията по Б точките, резултатите ще бъдат представени в писмена форма и за това а, защото информацията е много обстойна. Още нещо. А, имах среща с председателя на Европейския парламент по изслушването през юни. Предоставих информация с среща на председателите на комисиите с колегията от Европейската комисия. Това беше през миналата седмица в Страсбург. През първите 6 месеца от на 2017 ще има две а, посещения. Има решение да има мини-изслушване с Либе относно гражданите, които са без гражданство. Освен това ще бъде сегната и темата за малцинствата и различните нива на дискриминация в Европейския съюз и тази тема е одобрена, както и възстановяване доверието на гражданите в европейския проект. Много положително е това заглавие. То беше одобрено от координаторите. Очакваме с нетърпение провеждането на тези изслужвания в началото на 2017 -та. Решихме да има посещение се основяване на фактите в Испания за изчезналите бебета и в Швеция ще има посещение, свързано с проблема за получаването на социално-осигурителния номер, когато са въпрос за трансгранични случаи. Това може да е много трудно, особено когато говорим за деца. Относно фракинга, петиция за фракинга беше обсъдена през юли. И вследствие на това координаторите решиха да се изготви становище, ако има доклад по собствена инициатива от Envil от ИТРЕ относно портала на ПЕЗА на Пети, решихме да или по-скоро аз предоставих информация. Някой, ако иска по-подробна, може да се обърне към секретарията. Нека преминем към дневния ред за днес. Първо гласуване по становището относно положението основните права в Европейския съюз през 2015 година. Надявам се, че всички а, е, имате карти а, за гласуване. И така да преминем към гласуването. Компромисно изменение А за против въздържали се приема се. 27 за а, отпада, прави сте. 28 за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, приема се. 300 за, против, въздържали се, да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. А, вие не гласувахте. Какво стана? Uh, the machine doesn't work. Let's see. Okay, then you have to indicate. Ами, ако не ви работи устройството за гласуване, ще трябва да вдигате ръка. А, така или значи, изменението е прието. 31 за, против, въздържали се, приема се. Е, компромисно изменение Б за, против, въздържали се, приема се. 37, две части, първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, Задържали се, отхвърля се. Добре, да проверим. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се.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 против, въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. 56 за, против, въздържали се, приема се. 57 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение е за, против, въздържали се, приема се. Компромис. Изменение 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение е F. Компромисно изменение F за, против, въздържали се, приема се. Седемдесет и седмо в две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 78 за, против, въздържали се, приема се. 79 то искате да проверите 78 Добре, нека да проверим 78 Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 79 то за против, въздържали се, приема се. 80 за, против, въздържали се, приема се. 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. Приема се. Аз сама ам, се поправям, а, но нека да проверим. 81. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 82 за, против, въздържали се, приема се. G, компромис G за, против, въздържали се, приема се. 87 за, против, въздържали се, приема се. 89 за, против, приема се. 89-то за, против, да проверим. The vote is open. And it's closed. Край на гласуването. Прието. 90-то. Е. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 91. Изменение компромис хаш. За, против, прието е. 96 За, против, въздържали се, прието е. 97 За, против, въздържали се, прието е. 98 за, против, въздържали се, Отхвърлено. Компромис и за, против, въздържали се. Прието е. 101 за, против, въздържали се. Прието е. Нека проверим, моля. Проверяваме 101 изменение. Vote is open and it's closed and it is adopted. 102 in favor. Against. 102 за. Против. Въздържали се. Прието. 103 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 104 за. Против. Въздържали се. Прието. бил. Второ изменение за против, въздържали се, прието Четвърто за, против, въздържали се, отхвърлено. Трето за, против, въздържали се, прието Първо за, против, въздържали се, прието Пето за, против, въздържали се, прието е. Шесто за, против, въздържали се, отхвърлено. Седмо за, против, въздържали се, прието е. Осмо за, против, въздържали се, отхвърлено. Девето за, Abstentions. Reject. Отхвърлено. Десето за. Против. Въздържали се. Прието е. Единайсто за. Против. Въздържали се. <clears throat> Прието. Дванайсто за. Против. Въздържали се. Прието е. Тринайсто. За. Против. Въздържали се. Прието е. Компромис J. За против, въздържали се, прието е. 18 за, против, въздържали се, прието е. 19 за, против, въздържали се, прието е. И крайното гласуване. Гласувайте електронно, моля. The vote is now closed. Край на гласуването. Текстът е прият. Благодаря ви. Не забравяйте картите си в машините. I believe that people that are not going to stay in the room now should leave, but do it. Колеги, ако обичате, тези от вас, които не желаят да останат, да напуснат дискретно залата. So, the next item on the agenda is the... И така, информационната визита на Словакия. Тя се проведе на 19, от, между 19 и 23 септември тази година, преди няколко седмици. Това е устен доклад за момента. Впоследствие ще получите доклада в писмен вид. Искам просто да ви кажа накратко за какво, какво се случи Пристигнахме в Братислава по повод на петиция, която бяхме получили вече през 2012 година. Имахме заседание с Европейската комисия, имахме изследване, което бяхме поръчали на отдел С за използването на структурни фондове в центрове за хора с увреждания в Словакия. Е, тази визита беше кратка, ефикасна и пример за сътрудничество между всички засегнати страни. Визитата беше успешна. Срещнахме неправителствени организации, обикновени хора, граждани. Всички те ни казаха е, своето мнение по въпроса. Посетихме три институции, един дневен център, в него това беше нещо като малък ресторант или кафе не. Е, видяхме как може да се работи, какви, какво може човек да си пожелае за една такава институция да бъде. Посетихме една институция за дългосрочно пребиваване. Това беше едно. Това беше място, където живееха 130 мъже. Целта е да се премине от институционализиран живот към обществен живот за тези хора с увреждания. Това, тази промяна се случва в момента в Словакия, но според нас и според е, всички засегнати страни, заинтересовани страни, е, този преход се осъществява много бавно. Много неща трябва още да се направят, за да се даде възможност на хората с увреждане да живеят независимо. Съществува и въпроса за правния капацитет на хора с увреждания. През юли бе създадено ново законодателство, което дава възможността хора с увреждания да си върнат правните права Това е непрекъснат процес в рамките на гражданския процес. Тук има конфликт с член 12 от Конвенцията на ООН за хора с увреждания. Задава се и въпроса за достъпа до услуга, за личното пространство. Много бавно се деинституционализират тези дейности. Има план до 2020 година, но в този, според този план от 861 институции в Словакия едва 10% ще могат да се децентрализират. Нашата цел е повече ангажимент от правителството, повече включване за хората с увреждания, повече самоопределение за хората с увреждане. Знаете, мотото нищо не бива да се случва, което ни засяга, без да се вземе нашето мнение предвид. Отговорността обаче до голяма степен е на Европейската комисия. В Словакия има много активни неправителствени организации. Има фондове, фондове, които да се използват за деинституционализиране на грижите за хората с увреждания, но тези фондове трябва да престанат да се използват, т.е. да престане отделянето на средства от тях, ако се злоупотребява с, с парите. Словашкото правителство обеща да ни уведомява на равни интервали за процеса на деинституционализация. Докладът се изготвя в момента. Ще обсъдим през ноември този доклад в нашата комисия. Искам да благодаря на колегите, които дойдоха с нас в Слакия и Искам да благодаря на секретарията, особено на Рита Диенес, която подготви цялата визита и която е, в момента подготвя доклада. Благодаря ви. Благодаря на колегите и на Пол, който много ни помогна. Успяхме благодарение на него да се свържим с хората, които ни интересуваха. Видяхме и града пред Братислава, който е един много интересен европейски град. Ако имате възможност, непременно посетете този град. И така, сега преминаваме към първата петиция 694 от 2015 година внесена от Евстратия Скамборе с 108 подписа относно предполагаеми нарушения на законодателството на Европейския съюз и на европейските споразумения относно възлагането на договор за застрояването на голяма площ от земя на мястото на бившото летище Еликон или Никон в Атика. Давам думата на вносителя на петицията.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 Значи вие ще започнете. Имате думата. А, дами и господа, нашата петиция се отнася до застрояването на голяма площ земя, продължителност 5 км, и това е един политически и екологичен скандал. Нашата страна е под економическо наблюдение. Е, тази площ беше определена за приватизация. има 2,5 квадратни е, метра на жител. Беше продадена е, на, е, за сума, която е под стоеността, която заслужава. и а, така се стигна до изслед... разследване на прокурора, който се занимава с случай на корупция. Тъй като разполагам с кратко време, трябва да говоря по-бързо. Ако този проект бъде реализиран, това ще е истинска катастрофа. Съгласно договора, за функционирането на Европейския съюз се изисква прозрачност, равнопоставеност. Има промяна в условията на споразумението, което рискува да наруши правилата свързване с държавните помощи. Има нарушение на принципа на прозрачност и за конкуренция. επιφάνειες για 99 έτη. Πέτα προτσέντα за дружеството Елиникон. 70% е правото на собственост и останалите са на държавата. Освен това се предвижда приемането на законодателен акт – който ще регулира земеползването на този терен. Изисква се също получаването на разрешително за изграждането а, на казино и на други обекти. Предвиждат се огромни права за купувача. Не е разрешен въпроса за а, античните предмети, които се намират при разработването. Съжалявам, че не разполагах с достатъчно време, за да развия въпроса по-подробно. Сега госпожа Камбури има думата. Дами и господа, депутати, поради този дълг нашата страна трябва непрекъснато нарушава европейското законодателство. Условията на помощта в случая се отнася до бившето летище Елиникон. Съгласно директивата от 2001 година и споразумението както а, от Орхус. Проекта за оценка е в противоречие на гръцкото законодателство. Този проект също е и в нарушение на всички планове за устройство на територията. Не се спазват и решенията на Съда на Европейския съюз, който се е произнесъл по въпроса. Съгласно един от законите се урежда и ползването на този терен. Биологичното многообразие обаче е застрашено от прилагането на този закон. Необходимо беше да се направи проучване, още когато се подготвяше този закон, за да се предвидят альтернативни решения. Трябваше да се проведе и допитване до гражданите. Има нарушение и на директиви, свързани с екологията. Има промяна в земеползването, което води и до последици, които са неблагоприятни. Аз ще ви представя и изследване, което е направено от гръцката страна. Там се показва, че екосистемите, биологичното многообразие в този регион трябва да бъде включено в мрежата Натура 2000, тъй като а, това е биологично а, многообразие, което трябва да бъде защитено. Освен това, този проект нарушава и директивата за водите и гарантирането на добро състояние на водните ресурси. На следващо място има нарушение и на а, конвенцията от Флоренция. Има отпадъци, а, които ще замърсят водите. За съжаление, се чете текст, който е напълно непреводим със скоростта, с която се представя. Рискът е огромен. Да се защитят и археологическите ценности. Това, което се прави в региона, Председателят прекърсва оратора, защото говори ораторът прекалено бързо. Така или иначе, времето за изказване изтича. Пенде. Е, На телешо фраш. Да, ще приключа с една фраза. Атина не се нуждае от подобна инсталация, от подобно казино. Този район трябва да бъде защитен и всички изискуеми условия да бъдат спазени за изграждането на подобни обекти. Председателката, благодаря ви. Благодаря, госпожа председател. Аз ще се спра на някои екологични аспекти, преди да дам думата на колегите относно въпросите, свързани с конкуренцията. Комисията взема предвид информацията, която е представена от вносителите. Искам да ги уверя, че комисията споделя становището им относно важността на този проект, който евентуално може да бъде изграден. Искам да изясня някои моменти. Първо, законодателството в екологичната сфера на Европейския съюз не се отнася при сключването на договор с частен оператор. Законодателството на Съюза не позволява на Европейската комисия да влияе на подобни проекти, които се подбират в случая бившето летище Никон, или дали даден обект да бъде приватизиран или не. Всичко това се решава на национално равнище. Но комисията проверява всички условия, свързани с екологичното законодателство, да бъдат спазени, преди да се вземе окончателно решение от компетентните органи. Това означава на първо място, че трябва да се направи оценка на въздействието върху околната среда свързано а, с а, директивата по въпроса, преди да се вземе окончателното решение. Това проучване а, трябва да доведе до сверяване на информацията, която е на лице. И съответния доклад. Гръцките власти трябва да направя такава оценка на въздействието. Ако там е посочено, че има опасност от това да се засегне обект, включен в Натура 2000, трябва да бъдат предприемани и предвидените в такива случаи мерки. Основното изискване е, ако даденият проект трябва да бъде в съответствие с директивата, която се споменава и от вносителите. Директивата от 2001 първа година се отнася до влиянието на някои програми и обекти върху околната среда, в случай не се прилага. Въпреки това ние наблюдаваме ситуацията, тъй като закона на от Гърция предвижда изпълнителни актове да бъдат прияти. Съгласно приложеното поле на директивата се изисква също гръцките власти да извършват оценка на въздействието. Оценката на този проект трябва да се базира и на информация, която е предоставена в случай и от вносителите. Тя е от изключителна важност. Но въпрос трябва да се разгледа от гръцката страна. Ние ще следим развитието по това досие. Националните съдии имат правомощията и цяло да прилагат и общностното законодателство. Давам думата сега на моя колега. по отношение на... Clarify that the role of the Commission in the На този казус искам да кажа, че държавата членка не засяга, про... не засяга конкурентоспособността и по отношение на конкурентоспособността, комисията няма компетенции тук. Комисията има компетенция само по отношение на равнопоставеността между при осигуряване на равнопоставеността между операторите на пазара, економическите оператори. Субсидии. Субсидиите подлежат на определени условия. Една мярка, която е незакосообразна, трябва да ощетява бюджета, държавния бюджет трябва да ощетява интересите на определени економически оператори. Ако няма, не, ако не са изпълнени тези условия, то тогава не се говори за субсидия, за държавна субсидия. Държавните власти са решили да продадат е, тези съоръжения. Те са организирали държавна поръчка и са се ориентирали към определена фирма. По отношение на продажбата нямаме оплаквания. Нямаме оплакване и по отношение на, на, на търга. Въпросът бе повдигнат през 2014 година от двама депутата. Ние зададохме въпроси на гръцките власти през 2014 и 2015 година и получихме обяснение от гръцките власти. Нашето заключение беше, че няма нарушение, няма нужда от по-нататъчни разследвания от наша страна. Защо? Продажбата е се е случила в, един отво... в рамките на отворена и прозрачна процедура. Продажбата е следвала търговна, търговската цена, няма специални преференции и преференциално третиране на купувача. Не знаем за никакви обвинения и незаконосъобразни действия на национално равнище. Пазарната стойност на активите е ясна и уточнена. Гръцките власти – ни осведомиха, че няма специални законодателни облаги нито за продавача, нито за купувача. Thank you very much. We also have the Greek authority. Така, имаме и представители на гръцките власти, господин Мирсо Содисис. Е, той е по принцип представител на парламента в Гърция и представлява гръцките власти. Четири минути, ако обичате. Със ευχαριστώ πολύ, е, Благодаря. Дами и господа, депутати, аз представлявам тук гръцкото правителство, господин Сколети, който е компетентният министър. Това, което чухме, е много интересно от страна на вносителите. Те казаха какво е предвидено да бъде застроено на тази площ. Но предишното правителство не успя да защити този терен да остане зелена площа. Затова се на към приватизация на терена. През 2015 ние проучихме какво е подписано от предходното правителство, за да се опитаме да подобрим положението. Един милиард бяха предвидени за инфраструктура, и това е задължение на купувача. Общата сума към момента доближава 2 милиарда. Сметната палата одобри договора, провери дали този договор е законен. Когато Сметната палата даде своето одобрение, нямаше какво повече да се каже на административно ниво. Що се отнася до е, екологичната страна, благодарение на нашите усилия успяхме да запазим 51% от тази площ, тя да остане зелена площ е, с достъп е, на всички граждани в близост до брега, дори има 1 км плажна ивица. Сред условията, които бяха определени, е предвидено гражданите да имат достъп. Предвидени са също инвестиции в значителни размери. Ние искаме да, този парк да бъде на разположение на всички общини. Да, в този район има и археологични находища. Необходимо е да се намери някакво решение, да се спази срока от който е 70 дни. Има обаче предвидена известна гъвкавост и това е не повече от 10% от съответната площ, която се цитира и тук. Това е нещо от особена важност – все пак обаче трябва да държим сметка и за реалностите. Защитени са античните находки, предвидена известна гъвкавост. Спазена е конвенцията по отношение на площа, която в случая е 5%. Има доста археологични находки в този район, но трябва да се постигне нужното равновесие между опазването на околната среда и стопанската дейност, тъй като е изключително важно да се създават работни места. Благодаря. И сега депутатите имат възможност да вземат думата. Господи, господин Кундис, имате думата. Петре, е, името, εδώ αγαπητοί συνάδελφοι με διπλή ιδιότητα.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 аз съм много добре запознат с проблема. Разбирам какви са причините, поради които правителството е решило да предприеме стъпки. Аз не съм член на комисията по петициите на този етап, но съм бил такъв по-рано. Комисията по петициите, за това искам да подчертая, е тази, която се ползва от добра репутация сред гръцките граждани, тъй като проявява нужната чувствителност към техните проблеми. Ние чухме какви са проблемите, те бяха изложени от носителите. Чухме, че има множество нарушения, нарушения на европейското първично и вторично законодателство в областта на опазване на околната среда. Искам също да се спре наказаното от представителите на Европейската комисия а и от представители на гръцкото правителство. Комисията казва, че става дума за друга директива, а не за регламента. Това е нещо различно. Това, което искаме да се избегне, е да се преодолеят трудностите, предизвикани от предходното законодателство, което изискваше стратегическо планиране, що се отнася до опазването на околната среда. Има някои въпроси, които са в правомощията изцяло на гръцкото правосъдие. Когато вносителите на петицията казват, че има нарушаване на конвенцията от Орхус, имаме предвид информацията, участието и достъп до правосъдие. Това са трите стълба. Законът беше изготвен по такъв начин, че блокира работата на съответния надзорен орган и той не може да се занимае с този въпрос, е, не може да се намеси в конкретния случай. Говорим е, за конкуренция, е, говори се от страна на комисията и за държавните помощи. Имаше обаче само един субект, който може да участва в конкурса. Беше бяха извършени промени в Гърция по отношение на данъците. Имаше освобождаване от данъци и комисията можеше да констатира, че има нарушение на европейското право. На базата на моя опит предлагам да се даде официален отговор по този въпрос, тъй като той интересува много хора. Предлагам вашата парламентарна комисия да постави устен въпрос към Европейската комисия по този въпрос, за да се проведе задълбочен дебат и комисията да отиде по-далече от отговора, който ни даде днес и да каже дали са валидни възраженията, повдигнати от комисията по петициите. Господин Мария, сема думата. Аз също искам да се върна към това, което беше казано преди малко. Интересно и наред с това е невероятно, че един гръцки депутат представлява европейското, а, е, гръцкото правителство. Става дума, че това са две различни а, власти Министерството може да бъде представлявано от министъра, от държавен секретар, от генерален секретар, но е малко странно в случая, че правителството е изпратило гръцки депутат, който да ги представлява. Един депутат не може да представлява гръцкото правителство. Това е вече нарушение на принципа на разделение на властите в Гърция и е странно. Гръцкото правителство не се явява пред нашата комисия. Гръцкото правителство сега а, не само, че не се явява тук, а, но е изпратило като свой пратеник а, гръцки депутат. Сега по държавната помощ. Европейската комисия каза, че са поставени два въпроса през 2014 година и тя е заявила, че няма проблеми. Но искам да кажа на комисията, че сега има нов закон, който дефинира трансформирането а, на едно а, дружество с ограничена отговорност а, в а, друг вид а, субект, друг вид а, дружество. Има един текст 3943 Инвеститорите са тези, които извършват покупката, като са освободени от всякакви данъци, никакви приходи не се облагат с данък в този случай. В Гърция това е сериозен проблем. Когато се прехвърля един строителен обект, например, на друг собственик, се плащат най-разнообразни данци и, и такси. В случая такива не са предвидени. Законът е чак от 1953 година. Той дава възможност за такова освобождаване от данък. Именно този закон се цитира. Също се цитира и закон 66. Apple. И това наподобява малко случая с Apple и Ирландия. На 28 май аз поставих въпрос към Европейската комисия. Господин Вела ми отговори и каза, че ако националните власти преценят, че става дума за държавна помощ, ще бъде информирана комисията. И аз за това поставям този въпрос пред вас вие трябва да установите дали става дума за държавна помощ, а не държа... съответното правителство да ви казва, че това е държавна помощ или не. Така иначе законът беше гласуван и за това комисията трябва да направи нужното разследване и проучване. Приключвам, госпожа председател. Въпросът за опазването на околната среда аз поставих, както казах вече, въпрос към комисията. Господин Вела ми отговори. Вие говорите за задължение всичко, което е предвидено в директивата 2001 наклонена черта 42 е нещо, което трябва да бъде проучено преди да започнат строителните дейности. Вие трябва да следите работата отблизо, съгласен съм с това, трябва да има контрол на място. Това е което предлагам. Тази потиция да остане отворена на първо място и на второ място предлагам Европейската комисия да посети на място обекта. Също и Комисията по петициите да направи проучвателно посещение, за да види какво точно става. Комисията трябва да вземе предвид всичко, което беше казано а, днес а, за държавните помощи, за освобождаването от плащане на данъци. Госпожо председател, а, това е случай, който многократно сме заклеймявали. Става дума за условия, наложени на Гърция, ние всички сме се противопоставили на това, което беше предложено. Ако сега се каже да, трябва да се направи сега, защото е част от предварителните изисквания, тези 1 милиард, които така иначе не са получени. ако това е нещо, което е наложено от кредиторите. И тук става дума за недвижима собственост, която е струва скъпо. Затова и сумите, за които става дума, не са а, приемливи. Необходимо е петицията да остане отворена, докато не получим пълна информация. Госпожа Секорафа. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, като всички присъстващи, искам да видите този район. Виждате, че това е най-скъпата зона в Атика. И този, който купува е, този а, терен, а, го купува за 100 евро а, квадратния метър, докато реалната му стойност е над 3000 евро на квадратен метър. Правителството на левицата подкрепя а, сега едно споразумение, което е най-лошото някога налагано на Гърция. Този договор мога да го представя на всички колеги, но ще ви прочета нещо записано в него. Там се казва, че е, решенията на Държавния съвет, е, който урежда е, всички тези въпроси, не представлява част от споразумението, което означава, че държавата е тази, която трябва да а, плаща на базата на условията, които са наложени от Държавния а, съвет. Не искам да ви обременявам с повече информация, но са подадени петиции от е, страдащи от това решение гръцки граждани. Това, което може да се направи сега, е да се направи нужното за излизане от кризата. Много от гръцките граждани вече са се обърнали към е, съда или са подали жалби. Гражданите са тези, които надигат глас. Ние трябва да се борим срещу този скандален договор за доброто на живеещите в този район. Искам също да обърна внимание на това, което беше казано от е, Европейската комисия. Дали има нарушение на конвенцията от Орхус? Да, има такова нарушение, защото не са проведени публични консултации. Как може тогава комисията да твърди, че не е имало нарушение? Това е въпрос, който следя отдавна, много отблизо и мога лично да потвърдя, че никога не са били провеждани публични консултации по този въпрос с гражданите, които живеят в този район и които виждат как се разрушава техният квартал, който може да се счита като белите дробове на Атика. Директивата на Европейския съюз от 2001 година, номер 42, не знае, може ли комисията да каже дали има нарушение на тази директива или не не е извършено също и оценка на въздействието върху околната среда, както твърдят вносителите. Комисията обаче казва, не е констатирала нарушение на директивата. Може ли комисията да следи по-отблизо въпроса, за да се увери дали действително има нарушение на директивата или не? Госпожо председател, извинете ме, че говори малко по-дълго по-дълго от обичайното, но това е много важен въпрос е, за нас. От 15 години е, се е, говори за едни и същи е, инвеститори, за едни и същи практики в района Маруси, където беше изграден голям търговски обект, който а, унищожи квартала от всякаква гледна точка. Това беше грешка, всички я признават, дори Държавния съвет обяви, а, че това е било незаконно строителство. Заето е решение а, за разрушаването на този търговски обект, но след това са променени нещата и не са наложени санкции. Ние трябва да можем да защитим хората, иначе за какво сме? Дали има изопачаване на конкуренцията или не? Не мога да отговоря на този въпрос. но има доказателство, че някои чуждестранни дружества са искали да участват в проекта. Чели сме също и доста репортажи по въпроса в чуждестранния печат. Комисията трябва да каже дали е, са нарушени правилата за конкуренция, дали са спазени всички правила. Аз не разбрах нищо от отговора на комисията в това отношение. И в заключение, госпожо председател, искам за нарушението на договор на член 67. Мисля, че комисията трябва да обръща повече внимание на нарушението на конкурентното право. Става дума за една скандална продажба на обществени блага. Това е, госпожо председател. Не считам, че тази петиция трябва да бъде закрита. Трябва да остане отворена, да продължат разследванията трябва да се реализира посещение на място, за да се види какви са реалностите, реалностите, които ние тук се опитваме да ви представим. Необходимо е да се обърне внимание в пленарна зала чрез поставянето на устен въпрос към комисията. Председателката, благодаря ви. Знаете, че аз никога не се отказвам, така както и вие. Господин Киркос. Благодаря, госпожо председател. Господин Мариас, аз съм съгласен с това, което казахте за представянето на гръцкото правителство тук – Разбирам, че този пратеник има трудна задача тук. Този регион е един от най-скъпите в Гърция. За съжаление, сега има хиляди беженци, които се намират там, на терени, които са предназначени за други цели. Правителството беше против проекта, защото а, това е един пример за защита на обществени пространства. Но а, когато се поеме а, властта, обикновено има отрезвяване а, и гражданите се почувстваха измамени. Правителството представи текста в парламента. Той беше гласуван с огромно мнозинство, с изключение на представителите на две партии. Заместник министъра на економиката излезе със становище. Министъра на околната среда също заяви, че инвестициите ще се компенсират от пазарните цени, но в крайна сметка нямаше никакъв план. Правителството успя да преодолее всички пречки. В парламента беше гласуван текста с огромно мнозинство и бе решено да се реализира инвестициите. Мисля, че обществените блага трябва да се използват за инвестиции, за създаване на работни места. Единственият начин е да се намалят безработните е да имат частни инвестиции. Но при какви условия, условия да се реализират тези инвестиции с участието на гражданите, като тези граждани, които внасят тази петиция днес. Липсва един генерален план, той все още не е публикуван, не е приемен от регион Атика, не е разгледан от Министерството на околната среда. Сега трябва да се борим да не се допусне а, да бъде прокарано нещо незаконно. Аз не съм а, виждал текст, в който да се говори за а, защита на крайбрежните зони или на водите, а те трябва да бъдат защитени. Към момента нищо не е предвидено. За да имаме инвестиции, е необходимо да имаме стабилна фискална среда, политическа стабилност и административен капацитет. Но те липсват. И гръцките граждани трябва да се борят за всичко това, да могат да преодолеят тези административни грешки, които обаче са извън техен контрол, те не могат да контролират и инвеститорите. И така, в заключение, сега разходите изглеждат твърде високи. И когато има една интересна инвестиция, е, тя привлича и други инвестиции, но в случая има участие само на едно дружество и инвестицията е съвсем малко в сравнение с това, което е, трябва да се е, инвестира, за да се направи този обект интересен и за други инвеститори, както и да бъде интересен за гражданите и да създава работни места. Ние трябва да се насочим към това, което е реализуемо на практика, а не да се поддаваме на мечти. Председателката. Изведнъж нашата комисия се превърна в гръцко говоряща. Няма как, казва господин Мариас. Преди беше испаноговоряща, но сега... А, имаме и колеги от Германия. Давам думата на нашата немска колега, защото тук става въпрос за един проблем, който има европейско измерение. Благодаря, Сесилия. Благодаря на вложителите за това, че са тук, че са положили усилия да дойдат при нас от гледна точка на зелените. Въпросът буди тревога у нас е, необходимо се навлезе в подробности по екологичните аспекти. Съгласно европейското екологично законодателство, няма да назовавам всички директиви, е необходимо да има ОВОС. Това е във връзка с директивата за местообитанията. Това не е направено обаче и като видим за кои области става въпрос, за кои местообитания, да не говорим за посейдонските растителни видове. Това води необходимостта от извършването на ОВОС и това изискване е заложено в европейското законодателство. Този аспект не е взет много предвид от комисията все още. Ако разбирам комисията правилно, това не е направено все още, но е, това не е достатъчно, е, защото, защото трябва да се чака, докато бъдат нанесени щетите. А, ОВОС се извършва преди това, преди да се а, ощетят важни екологични области, като няма как, ако тези растителни видове, които специфични за региона, бъдат унищожени, след това да бъдат възстановени за кратък период. Комисията посочва, че тази област не е обхваната от Натура 2000, но и това може да е проблем сам по себе си, доколкото разбираме, това е област, която трябва да е в Натура 2000. Не знам дали комисията не трябва първо да види, как стои въпроса с а, всичките задължения а, на национално ниво, които са свързани с Натура 2000, дали те задължения са изпълнени. Натура 2000 не е нещо, което е от вчера. Това е а, въпрос, който е трябвало да бъде уреден преди много дълго време. Комисията казва, областта не е в Натура 2000, няма нужда от специална закрила но това не е много холистично, защото областта трябва да е в Натура 2000, но това не е обявено и трябва да се види защо тази област не е включена в Натура 2000. Конвенциите бяха споменет, споменати е, вече, които са от значение. Е, колегите вече казах и кои директиви се взимат предвид относно държавната помощ. Комисията трябва да вземе предвид, че имало случай свързан с Франция и комисията посочва, че има само един участник в търга или само един, който изпълнява критериите и това не означава, че не може да се отпусне държавна помощ, защото имаме търк относно този случай, свързан с Франция. Не знам дали вашите аргументи могат да бъдат ам, обосновани. Ам, нека тази петиция да бъде отворена и нека комисията да предостави допълнителна информация за това дали ам, областта трябва да бъде включена в Натура 2000, за да бъдат включени тези специфични растителни видове, които са там. с много интересен случай се сблъскваме. Знаем, че тази приватизация е включена в споразумението с тройката. Разглеждаме петиция. А, а всъщност ние сме въвлечени в този случай, защото това е изискване от тройката. Изведнъж казваме, аха, тук се появява проблем и ние трябва да се занимаваме с него. Трябва да видим дали предприятите мерки са много ефективни. А, нанасят се щети вследствие на политиките, прияти от Европейският парламент. А, или по-скоро мерки, одобрени от европейските институции, като мерките противоречат на европейското законодателство. Ситуацията е доста абсурдна. Тази тема е добре да се обсъди от Европейския парламент. Благодаря отново на вложителите. И така, по тази тема вече няма колеги, искат да вземат думата. За мен не, няма да е лесно да обобщя, но ще се опитам с ваша помощ. Говорим тук за ОВОС. Оценката липсва и не мога да ви дам думата. Вие имахте време за изказване, както всички останали. Не мога да ви дам думата още веднъж. Първо, ще оставим петицията отворена. Това е основното. И искам да изпратя писмо до частното дружество, което е подписало този договор, за да взема отношение по въпросите засегнати в петицията и що се отнася до Орхуската конвенция. А няма информация за това, че засегнатите от този, засегнатите от тези, този проект лица са осведомени за последиците за техния по-нататъшен живот. Това трябва да се има предвид, преди да се предприемат всякакви други стъпки в тази област. Втората конвенция, която трябва да бъде взета предвид, е Флоренската конвенция – това е Конвенцията за европейския ландшафт. Проектът и всички дейности, свързани с него, трябва да се съобразят с а, Конвенцията от Флоренция, при да предприемат каквито и да е други стъпки. Трябва да изпратим писмо и до гръцките власти, до Министерството по околната среда и финансите, за да поискаме тяхната гледна точка по а, въпросите, включени от вложителя в петицията. Това, което се посочва писмото е, че ОВОС трябва да е в съответствие с европейското законодателство и директивата трябва да бъде зачетена и изпълнена. Ще напишем такова писмо и освен това ще кажа, че освен, освен това, от време на време ние си сътрудничим и с комисията ЕКОН, когато ам, става въпрос за финансови аспекти. Знам какво ще кажете. Ще кажете устен въпрос. Но не можем да вземем решение в момента. Ще го направим в рамките на А, а що ще житиш? Не, не, това искам да кажа. Това ще се обсъди между координаторите. Искам да допълня вашето предложение. Трябва да се задълбочи въпроса за държавната помощ. Данните, които бяха предоставени за освобождаването от данъци, за държавните помощи, изисква комисията да ни даде отговор Гръцките власти е, трябва да дадат конкретни отговори на всички тези въпроси. Това е първи дебат. Е, на, на следващия етап, когато получим всички отговори, можем отново да се върнем към въпроса. Госпожа а, е, Келер постави а, важен въпрос. Често има конфликт на интереси. Държавите членки са тези, които чрез стойката наложиха а, тази приватизация. Но комисията има задължението като пазител на договорите да провери дали е спазено законодателството. И така, нека на по-късен етап да видим какво може да се направи, като получим всичката информация. Благодаря ви, благодаря ви, че дойдохте в нашата комисия. Пожелавам ви безопасно завръщане в Гърция и много слънце. Е и сега преминаваме към съвсем друга петиция 15-17 от 2012 година е плюс останалите петиции, които са в точка 18. You know, this, at this moment, I am really convinced that we need to... Трябва да продължим, защото в 18.30 часа а, ще свърши устния превод. Давам думата на всички заедно 5 минути. Вие сте много, за това си разделете 5 минути. Или един да говори, или както искате там си разпределете времето. Моля, имате думата. Ничо io, Пьеро Белланди, и репрезентанца ди Стефано. Аз представлявам Стефано Джованини и Педро Карани. В комисията по петициите беше решено да се изчака постановлението на Европейския съд да се реши е, дали тези концесии трябва да бъдат ограничени във времето съгласно член 12. Това трябваше да бъде проверено отново и Европейската комисия, ако установи нарушение, да започне процедура срещу италианската държава за нарушение на договорите. Европейският съд в рамките на своето решение потвърждава, че има разпоредби, които са свързани с продължителността на концесиите и тези концесии могат да бъдат подновявани, когато концесионера изпълнява съответните критерии и е извършил съответните инвестиции, за да продължи стопанската дейност, която се упражнява на място. Сякаш има а, някаква защита, която се предоставя на сегашните концесионери. А, а щом Европейския съд а, се съмнява дали трябва да се прилага член 12 или не. Трябва да видим дали член 49 може да се използва членът, който се отнася до свободата на установяване. Концесионерите трябва да обосноват периода за амортизиране на своите инвестиции тук съществува и интерес международен мащаб, който трябва да бъде взет предвид. Европейското законодателство също е засегнато и тези концесии, за които говорим, те са преди датата на установяването на фактите. Пауло Лаваджи. The floor goes to the commission. Комисията. Благодаря, госпожо председател. Вторият, вторият вложител. Да, вторият вложител. Аз мислих, че сте приключили, но моля. Е, buonasera. Noi concessionari italiani denunciamo. Благодаря. Европейските концесионери а, обжалват а, прилагането на директивата Бенштайн. А, това противоречи на основните ни права и правото на собственост, заетост и така нататък. Италианската държава предвижда мерки, които застрашават нашите доходи и прехрана. Говорим за договори, които продължават от много години, три поколения извършват инвестиции в рамките на тези договори. До 2009 сме извършили необходимите инвестиции с оглед на дългосрочната концесия, а сега директивата се тълкува по такъв начин, че трябва да има търг. 2000 км е нашето крайбрежие. Много от бреговата ивица все още не е разработена. Не може просто така ни концесионери да изместват другите. Директивата на Беркенштайн не предвижда унищожаването на цели семейни предприятия. Директивът има за цел да създава нови работни места. Това може да стане само когато се развиват тези региони в Италия, в които се знае, че има още хиляди километри неизползвани плажни неизползвана плажна ивица. Благодаря ви и сега а, думата има комисията. Благодаря, Yes, of course, the commission is... Благодаря, госпожо председател. Да, комисията е наясно с постановеното решение от съда. Ще кажа три неща. Услуга, директивата за услугите се прилага в случая. Тази е, концесия е свързана с две условия, за да договаря на условията за конкуренция. Член 12 е, се прилага във връзка с е, изчерпаемия характер на ресурсите. Това се удостоверява от органите. Ако член 12 не се прилага, се прилагат договорите, в които се посочва, че трябва да трябва да съществува известен трансграничен интерес. Разбира се, както казах, комисията се придържа към а, тази си позиция. Единственият проблем според комисията е, че законодателството, което се прилага в Италия, е, се прилага във всички ситуации хоризонтално. Съда казва, че трябва да има проверка за всеки един случай. Комисията е, е за това да се извършва проверка на всеки един случай, когато условията а, не отговарят на а, принципите за конкурентното начало. Така посочва и съда. Говорим за законодателство, което се прилага по хоризонтален начин за всички, така в момента в Италия, а трябва да се разглежда всеки един отделен случай. Много колеги напуснаха залата. Явно комисията ни не е италианска. Кой иска да вземе думата? Е, скузате. Of... Вие сте един от вложителите или как? Добре, ще ви дам думата, но за две минути. Be very quick. Моля ви, съвсем накратко. Аз съм Пети Флавио. Аз пред, представлявам много колеги. Аз съм внесъл петиция. На плажа на Римин има малък ресторант. Две... От 2000... През 2000-та година съм купил ресторанта от един гражданин с босно хрватски происход. Това за мен беше крупна инвестиция и никога не е имало ограничения за достъпа до пазара а, и до м, обществените места за къпане в Италия. Нашите права обаче а, са отнети, нашите права на предприемачи, говорим за, макро, за микропредприятия, за семейни предприятия, вече няма никаква сигурност. А, е, говори се за организирането на а, търгове, надавания а, и това ще доведе до редица фалити. Ние, които сме е, а, наематели на съоръжения по плажовете, също сме засегнати. Да, има концесии, има разрешителни, но а, когато говорим за новите правила, тя да имаме предвид, че ще се благодетелстват мафиите, големите предприятия, нашите, е, предпри... нашите малки предприятия са извършвали дейност, която не е ощетявала италианската държава. А, а, също така сме допринасяли за поддържане чистотата на плажовете, за укрепване на плажовете срещу ерозия и така нататък. Да не говорим за ам, сигурността, за поддържане на хигиената на плажовете, осигуряването на душове и така нататък. Ам, също осигуряването на спасители по плажовете. Трябва да осигурим ам, някакъв, някаква ам, продължителност и да дадем сигурност на а, сегашните концесионери на предприятията. Разбирате ли, вече нямаме време. In Spagna si è prorogato di 75 anni l'autorizzazione. В Испания правилото е премахнато и се гарантира правото на частна собственост. Собствениците обаче в Испания и Италия трябва да имат едни и същи права, съгласно член 17 трябва да има известно ниво на независимост. Италианското правителство е навършило, на, извършило наръш, нарушение и а, е предприело мерки в противоречие с, с принципите, залегнали в европейските договори. Мога още много да ви кажа. Креаре пил in questo modo, distruggendo un tessuto economico che ci è voluto... Stava дума и за, и, за БВП, за економиката и ние бяхме пример за целия свят как може да създаде предприятие, което да функционира в продължение на много години и да се развива. Но какво се случи след приемането на тези мерки? Много предприятия бяха закрити, много данъци бяха изгубени и така нататък. Благодаря. Сеньор президенте, сеньор президенте. Сега <clears throat> искам да дам думата на колеги. Има обаче само един колега. Ще ви дам думата на вас, на вносителите, но много кратко, ако обичате. Искам да помоля комисията, ако правилно разбрах. Комисията е готова да анализира или да предложи законодателство, което не е хоризонтално а да анализира всеки случай според неговите особености, както каза и каквото и становището на Европейския съд. Благодаря. Имаме и представител на постоянното представителство на Италия. Давам ви думата. Благодаря, благодаря на моите сънародници за представянето на тази петиция. Благодаря и на комисията. Аз като представител на правителството искам също да взема следното. Европейският съд също е излязъл с решение. Има две неща, две инициативи, които в момента се провеждат в Италия. Има мерки, които се предприемат. Ясно е, има нужда от нов закон. Има контакти с комисията, за да може да разберем как да се адаптираме към решението и съответно да намерим баланс между различните критерии, зададени от Европейския съд и от друга страна трансграничния интерес на всички заинтересовани страни. Това е важно за националната економика, това е важно за малките и средни предприятия, за семействата на, на бизнесмените и за опазването на прегователи и вица. Трябва да намерим този баланс и то прилагайки директивата. От италианска перспектива искам да кажа, че това съдебно решение ще има последствия извън Италия, защото проблемът с концесиите си остава. В крайна сметка, всички сме за отваряне на пазарите и за равнопоставеност при конкуренцията. Тези аспекти трябва обаче да вършат навсякъде по еднакъв начин. Ние не искаме прекалено отваряне, по-голямо отваряне на италианския пазар, по-голямо отколкото в другите държави членки. Хубаво е, че Европейския парламент се занимава с този казус. Надяваме се на добри резултати и се надяваме, че ще намерим балансирано решение и то за всички държави членки. Председателката. Добре, аз ще се опитам да направя обобщение и заключение. имаме е, съдебно решение. <clears throat> което не дава непременно право на вносителите, но трябва все пак, преди да вземем решение, трябва да анализираме това съдебно решение. За това предлагам да оставим петицията отворена и да се консултираме с комисията, след като тя завърши анализа си. Това ще коства известно време, естествено, и когато оценката е приключила, ще се надяваме да получим допълнителна информация от комисията за това как тя смята да процедира по-нататък. Смятам също така, че трябва да вземем предвид факта, че е, наша колежка госпожа Бизото зададе три въпроса на Европейската комисия, на които тя не е получила отговор. Тя зададе тези въпроси през август. И за това, това е също нещо, което искаме да изчакаме, именно отговора на комисията на тези въпроси. Значи, след като анализираме съдебното решение, след като изчакаме анализа на комисията, ще ви уведомим как ще процедираме. За момента е това, което може да направим. За вас благодаря ви, че дойдохте при нас. При нас в брачния Брюксел от красива Италия. Благодаря ви. Желая ви безопасно връщане в Италия. Естествено, ние ще направим всичко възможност за постигане на едно разумно решение. Италия е много важна за нас страна. <clears throat> Благодаря ви. And two colleagues have a nice evening and see you. Желая на всички колеги приятна вечер. Довиждане.